устойчив е народа. Те заслужават нашата подкрепа в този толкова труден момент. Благодаря. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Επίτροπο. Η συζήτηση έληξε. Благодаря, госпожа комисар. С това приключваме дебата за спешната помощ за Хаити. Колеги, следващата точка е общото разискване по темата рибарство. Имаме доклади от госпожа Барандика, от господин Галахър, от господин Гробачек и господин Ферейра. Ще започнем с изслушване първо на докладчиците. Като начало госпожа Билбао Барандика, 4 минути имате думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя това, което се случва по отношение на риболова в Бискайския залив. Това, че най-накрая има план, който предвижда риболова да не застрашава риболовните запаси. Предвижда се риболовът да бъде устроен така, че да позволява устойчивото възстановяване на запасите. Всичко това това, че е, общо допустим улов е определен възоснова на е, научни е, проучвания е чудесно. През е, юли 2009 година имаше предложение, след това започнахме с работата по време на е, Испанското и Френското председателство. Започнахме сътрудничество с е, научно-изследователски институти е, и с консултативния съвет е, за югозападните води. Получихме голяма подкрепа от е, парламент имаше широк консенсус и по отношение на Лисабонския договор. И на 21 ноември в Комисията по рибарството направихме индикативно гласуване което получи подкрепата на комисията и на съвета. Ние свършихме доста работа, установихме, че се изработва регламент, но не разполагахме с повече информация, за съжаление. По време на Испанското председателство беше създадена инициатива в рамките на триалога. И Испанското председателство ни съобщи, че Испанското и Френското правителство са решили да правят нещо, което няма никакво правно основание. Испанското председателство попита новото председателство дали са готови да продължат е, преговорите и получиха отговор, че е, не ни притиска е, времето. Госпожа Билбао, говорите твърде бързо и преводачите не могат да превежат това, което казвате. Може да продължите така, но ще бъде жалко. След края на Испанското председателство Искам да попитам новото, дали те наистина са готови е, да е, преговарят. Отговориха ми, е, че не ни притиска времето. Правната служба ни предложи да направим ново гласуване. Три предложения за изменения бяха отхвърлени. Каза се, че 0,4 е адекватна, е, адекватна е, цифра. Е, второто предложение се отнасяше до квотата на общия допустим УФ. Ако ако в момента научно-изследователските среди не могат да оценят е, какво е количеството на биомасата, това не бива да наказва риболовния сектор, като се намалява общо допустимо в сравнение с предишната е, година. Съвета и комисията не се съобразиха с е, предложението. Продължаваме да обсъждаме инициативата и получаваме по неформален път информация, че съвета планира да отегли своята инициатива. Вярно ли е това? И освен това искам да питам комисията, защо комисията действа по този начин. Искам също така Белгийското председателство да ми обясни, защо предлага да се отегли инициативата. Работихме 14 месеца и цари огромно объркване. Начина по който процедираха комисията и съвета води до намаляване на доверието към Европейския съюз в един важен сектор. От септември 2009 година до този момент доверието силно намаля. Парламентът е готов да упражни своите правомощия и начина по който се процедира тук не отговаря на обичайното за 21 век. Изисква се повече прозрачност. Е, ще ви помоля да действате и вие по прозрачен начин. Благодаря ви. Господин Галахър, 4 минути. Uh, господин председател, колеги, господин комисар. Първо искам сърдечно да благодаря на всички, които сътрудничаха в подготовката на този толкова важен доклад за Атлантическия сафрит. Докладчика в сянка, поли... съветниците на политическите групи, секретарията и всички, които помогнаха в този дух на сътрудничество и диалог от всички тези хора успях да изготвя доклада и да ви го представя днес. Надявам се, че той ще бъде прият. Що се отнася до Атлантическия сафрик, това е най-важният запас и по плана, съгласуван с Европейската комисия и срещата на върховно е, равнище от 2002 за устойчиво развитие, има споразумение за възстановяване, устойчиво развитие на Атлантическия сафрит и съответно устойчив улов. След това имаше предложение за, съвместно с Международния съвет за експлуатация на морето и от тогава на всеки три години се прави оценка. Но данните не са достатъчни за да дадат възможност на учените да оценят докъде е стигнало развитие на запасите. Сега се опитваме да създадем формула за съдовете, свързани с риболова на Атлантическия сафрит с която да се даде механизъм за определяне на годишен горна граница на улов на Атлантическия съврит. Плана трябваше да влезе в действие през 2009 година, но се забави заради приемането на Лисабонския договор. Разбира се, признавам правата на съвета да определят е, общия допустим улов. Знам, че имаше предложение на Бългийското председателство да се даде възможност да има елемент на загъвкавост при общието количество на изхвърлянията при съответния вид улов. Като това, което се прие сега, защитава изключителните права на съвета в тази област. Затова искам да обърна внимание на измененията, които ние предлагаме за Бискайския залив. Искам да ви кажа, че аз подкрепям измененията от социалистите, но не мога да приема измененията на НП и ГОЕ. Защо? научното мнение е едно. Това е запас, който се намира в една цяла географска област. Ако приемем техните поправки, ще, този план за управление ще стане пълна глупост, защото се иска да се въведат два е, вида общопустим улов за два области, докато това не е възможно. И така ще се създаде един много опасен и сериозен прецедент за бъдещето на плановете за управляване на запаса от Атлантически съвет. Всички, които подкрепят потомни изменения, го правят само по лични причини и по съображения на техните страни членки. Но ние тук работим за обща политика на рибарството – Разбирам, че от Испания и Португалия имат притеснения, така е. За изменение 7 също има притеснения. Там се говори, че трябва да се отчитат и е, приемите на древния риболов. Така че ние разбираме мненията и притесненията на испанските и португалските колеги, но нека да се придържаме към общата политика. Господин Гробечек, сега 4 минути и половина. Комисарz, е, шановни państwo, на встъпие своего wystąpienia... Господин председател, госпожо комисар, първо Искам да благодаря на всички, които допринесоха за изготвянето на доклада. Представителите на Европейската комисия, докладчиците в Сянка, членовете на комисията по рибарство. Ние постигнахме пълно разбирателство и гласувахме измененията единодушно. Искам да благодаря на всички отново. Целта на този доклад е да гледа а, риболова на песия и Калкан в Балтийско море и да се бори с изхвърлянията, свързани с общия улов. Системата е добра за някои видове риба и по член 15а е, разпоредбите са много важни да се спазват в регламент 2187 от 2005. Но приловите не са важни от економическа гледна точка и не винаги могат и да се консумират тези видове, които са лове. И за това се дава възможност да се изхвърля а, улов, по-специално жива писия, за да се възстановява вида. Целта е да се намалят изхвърлянията в Балтийско море, а в някои случаи да се наложи пълна забрана на изхвърления. Защото това е начина да се управляват морските ресурси ефикасно и устойчиво. Но в случая с писията и подобни риби, тази забрана е безсмислена. Тя ще въздейства отрицателно. Боя се, че една пълна забрана на изхвърлянията ще бъде използвана като извинение за един масов улов на недостатъчно голяма риба тръска там. А ние нямаме достатъчно данни за това какво се случва с запасите там. Затова е много важно да можем да документираме улова и да упражняваме мониторинг на съдовете, да има 100% контрол на разтварения улов – по видове. В противен случай политиката за защита на рибните видове в Балтийско море не е реалистична и дългосрочният план за защита на тръската няма да постигне своите цели. Трябва да има регламентация за улова в Балтийско море, особено индустриалния улов, който е много опасен, включително и за Балтийско море. Защото тази област там е твърде чувствителна. Балтийско море е една от морските екосистеми, която е най-чувствителна. И като се има предвид климатичните промени, се започва едно мигриране на рибата, смяна на режима на хвърляне на хайвер – за това е, там трябва да има и закрити, затворени области и да има дългосрочен план за е, защита на е, писията. Някой, в някои области обаче няма защита. Ние трябва да отчетем всички промяни, които се случват с тези видове и да търсиме една обща стратегия за района. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, въвеждането на нетипични видове е много важен фактор, който може да допринесе за разрушаването на биологичното равновесие, защото при въвеждането на чуждеземни и неприсъстващи в района видове нарушава аквакултурите предложението на комисията за регламент за използването на аквакултурите е част от изследователски е, проект с участието на няколко европейски институции. Проектът се намира, нарича импас и изследва именно чужоземните и неприсъстващи в района видове и въздействието им върху аквакултурите. Дава и дефиниция на чуждоземните видове. Констатира се, че рискът, който представляват чуждоземните и неприсъстващи видове, може да се намали значително, ако се намали до, се сведе до минимум загубата на а, аквакултурни организми по време на а, транспорт. Тук ще заиграе важна роля новата уредба за разрешителен режим за сухоземни затворени а, а, места за отглеждане на аквакултури. Предвиждат се и съответните мерки за изследване на приемливостта на риска. Политическо е решението за упростяване на системата, но то трябва да върви ръка за ръка с строга дефиниция, строго дефиниране на условията, на които трябва да отговарят затворените съоръжения за отглеждане на аквакултури. Също е важно да се упражнява контрол на тези съоръжения, за да се констатира дали отговарят на техническите условия, изисквани от експертите. Същото се отнася и до грижливия транспорт на аквакултури и нецелеви организми. Това бяха най-важните моменти в нашия доклад и е, те са и предмет на предложенията за изменение. И още нещо. Устойчивото развитие на аквакултурите изисква е, сериозно включване на технически и научни експертни знания, така че производството и предлагането за хранителната промишленост да се разнообрази при запазване на високо качество и сигурност за околната среда. Затова законодателният проект трябва да отчита това, че е необходимо да се начер... насърчава потенциалът на аквакултурите, но и да се съблюдават изискванията за екологичност. Изследователската програма трябва да бъде формирана така, че тази област на изследвания да получи повече внимание. И в край искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Ние наистина много активно работихме заедно. Благодаря и на службите на комисията, на съвета, както и на испанското и на белгийското председателство за оказаната подкрепа през всички тези месеци. Благодаря, госпожа Даманаки. Е, уважаеми господин председател, дами и господа, уважаеми депутати, няколко думи искам да кажа първо за дългосрочния план за хамсията. Искам да благодаря на госпожа докладчика Белбао и на всички членове на Комисията по рибарство за предложенията. И искам да кажа на госпожа Билбао, че действително имаше забавяне за, на приемането на предложението, но мога да кажа, че беше ясно, че комисията е направила всичко, наистина всичко, за да придвижи нещата. Така че запаса на Хансия в Бискайския зали бе застрашен пред 2005 и след пет години риболова бе започнат отново. Учените потвърдиха, че запасите са над е, предпазните граници и за това сега се прие общо по стимулов за 15 000 тона. И това е в съответствие с плана и се радвам, че предложението ни дава възможност да управляваме запаса от хамсия. Естествено, хората, които зависят от този риболов, понесоха сериозни финансови загуби. И трябва да направим така, че това да не се повтаря. Единственият начин е да се използва риболова по максимално устойчив начин във връзка с общия допустим улов. Ние считаме, че това може да се постигне. Ако искаме да избегнем затваряне, забраната на улове, трябва да позволим улов до 30%. Благодаря за подкрепата на Комисията по рибарство и по същество и конкретно. Подкрепям измененията. Подкрепям измененията, свързани с хармонизирането на предложението с новия предвиден регламент, който влиза в сила 2000, януари 2010. Но тук се говори за намаляване на срока за уведомяване от 4 до 1 час Считаме, че това изменение нарушава правилото за 4 часа, което се съдържа в новия регламент за контрол. И вие знаете, че този регламент влезе в сила от началото на 2010 и не смятам, че толкова скоро трябва да се правят изменения защото в самия регламент се дава възможност на страните членки, крайбрежните страни, да налагат конкретен режим, когато се налага. Тоест има марш за маневри, няма нужда да се променя регламента толкова скоро. Но разбира се, ваше е правото да решите. Втория доклад. Многогодишния план за запаса от Атлантически съфрит. Господин Галахер, като докладчик и всички членове на Комисията по резервство, извършиха отлична работа с техните предложения. Искрено им благодаря и за упоритата работа, и за конструктивизма. Западният запас от Атлантически съфрит е най-важният запас в европейски води. В момента той е запазен на добро ниво и ОДО за 2011 практически няма да бъде променен. Базираме се на научни данни, но те не ни дават възможност да имаме дългосрочно управление на запаса. За това е много важно ние да имаме многогодишен план – за да не може, за да не трябва всяка година да се биеме в съвета за общия допустим олаф, а също така да дадем възможност на хората от отрасла да имат по, повече стабилност, по-дългосрочен план. За делегирането на правата също Целта е именно тази. Подкрепям вашите изменения, подкрепям и измененията за съгласуване с новия регламент за контрол, който влезе в сила от януари 2010. А плана не следва да определя областите за ОДО. Това трябва да се прави на годишна база, на базата на научни данни. Но има едно изменение, което според мен не е в правилна посока а именно приемането на компромиса на президентството на съвета за плюс-минус 5000 тона. Тази цифра 5000 тона просто не се базира на никакви научни данни. Как точно се решава? Защо 5000 тона? Защо не 6? Защо не 7? А ако има възможност да се премества цифрата нагоре и надолу в един дългосрочен план, е много по-правилно. Сега, третия доклад за Балтийско море. Възмо... Възползвам се от възможността да благодаря на докладчика, господин Грубачик, който свърши отлична работа и доклада бе прият единодушно. Отново благодаря и на Комисията по рибарство за подкрепата. С тази, с това предложение даваме последователност в законодателните мерки, с, включително с ограниченията за риболова, които бяха въведени в Балтийско море. И сега, господин председател, ще спомена последния доклад използването на чуждоземни и неприсъстващи в района видове в аквакултурите. Също благодарности за докладчика господин Ферейра и на Комисията по рибарство. Както знаем, Комисията има ангажимент да осигурява устойчиво развитие на аквакултурите с нова стратегия, което означава високо ниво на защита на околната среда, но също и създаване на условия за улесняване на работата по аквакултури. В момента доклада за използването на чуждоземни непресъщи видове определено ще е в полза на, де, на дейността на аквакултурите, защото ще намали административното бреме и ще даде възможност за защита на хабитата. Разбира се, тези неща не са единствените, които можем да свършим, затова приветствам предложението на господин Ферейра да проведем повече научни изследвания в областта на аквакултурата и смятам, че ще има и отпуснат по-голям бюджет за това. Много се радвам, че има по-добра дефиниция по някои основни термини. Искам да подчертая, че първоначалното предложение от комисията бе прието един месец преди влизането сила на Лисабонския договор. Ще имаме същия проблем. Там имаше предложения за изменения, които да въведат съвместимост с новите процедури по кометология и смятаме да продължим в тази посока. Но от друга страна, трябваше да се измени нашето предложение, за да се въведат тези промени. Така че от тук дойде забавянето. Отново благодарности на всички докладчици, на Комисията по рибарство за докладите по тези толкова важни въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Преминаваме към изказването от името на политическите групи. Госпожа Фрага Стеве за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците за отличната работа. Искам да кажа няколко думи за плановете за експлоатация. И то не за това, което казаха докладчиците, а нещо друго. Искам да припомня пред какви големи предизвикателства сме изправени Парламента преговаря с комисията и съвете приехме три доклада на първо четене, за да можем да упражним натиск и да се опитаме да деблокираме положението тъй като са засегнати не само нашите предложения, а и нашето бъдеще. Европейския съвет е готов да постигне компромисно решение с съвета и комисията. Това означава обаче, че Съветът по принцип трябва да признае и да се съгласи в центъра на плановете за експлоатация стои е, законодателната процедура член 42. Преди Лисабонския договор съвета изцяло отговаряше, парламента и неговото мнение бяха изслушани, а сега нещата се променят. Съвета в момента продължава да си присвоява тези е, теми, въпреки че е член 42 алинея, 40 извинете, алинея 3 предвижда точно обратното. За това Бих искал да помоля комисията да вземе предвид тази позиция на а, а, парламента, защото а, в този дух са и решенията на Съда на Европейските общности. Казвам това, за да нямаме дългосрочни проблеми с риболова. Господин Арсени за минута и половина. И на Благодаря господин председател, госпожа комисар. Разбира се, в докладите се съдържат много подробности, но отвъд тези подробности има едно ясно послание също така. Европейския парламент иска от другите институции, съвета и комисията, всичко, което се решава по запасите на риба, да бъде базирано на научни данни. Не е възможно да взимаме решения за улов на всеки вид и да започваме да преговаряме по политически съображения и да следваме политическа линия в парламента или в съвета. Не е възможно. Трябва да ползваме единствено и само научни данни, за да е ясно какво има като запас, какво можем да си позволим да ловим, без да нанесем не обратими последствия на съответните видове риба. Сега обсъждаме обща политика за рибарство и това, което искаме от вас е да предприемете едни много смели стъпки в тази посока за спазване на принципа на използването на научни данни, за да може моретата ни да се радват на едно устойчиво бъдеще. Господин Хаглун, една минута. Господин председател, госпожо комисар, колеги, искам да насоча вниманието си върху доклада за запаса от хамсия в Бискайския залив. Това е изключително важен въпрос. Един от примерите за това по какъв начин подхож... трябва да подхождаме към деликатните моменти в областта на рибното стопанство, в което през 2005 година запасите на хъмсия колабираха. Ето сега спазваме принципа на превантивната дейност, на превантивните действия и се предлагат от нашата политическа група се предлагат а, изменения а, за един дългосрочен план, който да се обославя от повече внимание и контрол. Благодаря. Е, Лъвин. Госпожа Левин. Herr talman, ärade ledamöter. Lissabonfördraget har förändrat... Господин председател, е, уважаеми колеги, е, Лисабонският договор промени правомощията на парламента в рамките на политиката по рибарството. Това, което правим в момента е първи първа проверка на това как ние ще поемем нашата отговорност. Мога да кажа, че се справихме относително добре, но както винаги има неща, които не се получиха оптимално. Е, трябва да е, е, направим компромиси с е, научно-изследователските е, среди в този случай. През 2005 година запасите от Хамсия колабираха. В момента отново се каним да поемем риск по отношение на риболовните запаси. Трудно е да се броят е, рибите. Това е, е нещо като да се преброят дърветата с тази разлика, че рибите се движат. Е, просто съществува несигурност при определенето на риболовните запаси, което затруднява изчисляването на общо допустим улов за следващите 5 години не е възможно да се определи една такава максимална величина за всички видове. Затова ни е необходим някакъв марш. Е, трябва да се разглеждат екологичните системи в тяхната цялост и се надявам това да, това да бъде взето предвид в е, бъдещата политика по рибарството и при съставането на бъдещите планове за експлоатация. Съгласна съм с докладчика Галахър. Разпределето на една квота за всички запаси от цифрите е лишено от всякаква логика. Uh, Благодаря, господин Бронс. Проблемите, повдигнати в този дебат, не са конкретни за региона. Те са важни и за, Северно море, например. Аз се срещах с рибари в Йоркшир и те също така са загрижени от това, че ще се срине бизнеса им заради намаляването на броя на съдовете. Защото се предлага и намаляване на броя на дните от 135 до 90 дни, в които могат да риболуват. И аз ги попитах доколко могат да понесат намаляване, без да излязат от бизнес. Те казаха, че каквото и да е намаляване, ще е пагубно за тях. А, разтварването на изискването да не се разтварва маломерния риви е, абсу... е отвратител... Е, катастрофално. Всеки улов трябва да се разтварва, а да го изхвърлят обратно в морето си е просто разпиляване на ресурси. Квотите се налагат е, на пазара и дават възможност на богатите да спекулират – трябва да се намери начин да се прекратат тези спекулации. Благодаря. Сега продължаваме с господин Рангел две минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. За доклада на Галахър и особено за многогодишния план за западния запас от Атлантически сафрит, мисля, че е много важно да защитя предложението за изменение на ЕНП, която, е, което предложение е член на нашата политическа група, прави именно за да се отчетат потребностите както на околната среда, така и на економиката и на а, е, социалните а, изисквания – економическа рентабилност и достойно съществуване за рибарските предприятия. Ето защо е важно да правим разлика, когато говорим за западния запас от сафрит, трябва да различаваме между зона 8C, която се занимава преди всичко с дребно рибарство, това са малки предприятия. Испанци, португалци, французи зависят, поминъкът им зависи от това. А и по-на север вече е зоната на индустриалния риболов, откъдето се извлича и економическа печалба. Ето в тази връзка направихме измене, предложение за изменение, именно за да внесем баланс като изпълняваме общите цели на опор. Но е важно да изпълняваме и препоръките на съвета за дефиниране на ОДУ за 2011 година, където се говори за зона 8C, зона, която е така да се каже, запазена за дребния риболов, докато северната част е за индустриалния риболов. Така че искам да кажа, че трябва да се отчитат много внимателно характеристиките на всяка зона, където се лови атлантически сафрит, за да защитим целите на опор. Благодаря. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Поздравления към четиримата докладчици. Аз исках също да кажа няколко думи за плановете за експлоатация на Хамсия. В момента разполагаме с комплексно предложение, което трябва да гарантира устойчивост. Риболовния бранш е, е, е в опасност, тъй като въпросът не е решен. Е, нито съвета, нито комисията предлага такова решение. А, искам да обърна внимание на едно предложение от страна на делегацията на социалистите, Нашето предложение се подкрепя от е, научните изследвания и цели да се реформира цялата обща политика по рибарството. Госпожо комисар, е, искам да ви призова да отеглите вашето предложение, да приемете предложението на парламента или да направите ново предложение. Е, що се отнася до западния сафрит, Атлантическия сафрит имаше множество предложения за планове. Всички са съгласни с общия допустим улов. Има нещо, което е важно за социалистите испанци, тъй като в Испания се лови атлантически сафрит който се консумира още същия ден и ако не се отчете това, ще се причинят е, големи економически щети и ще се затрудни устойчивия риболов. Затова, според мен, трябва да вземете предвид нашето предложение за изменение. Госпожа Раймърс. Президент. Господин председател, колеги, госпожо комисар. Благодаря на докладчиците. С оглед на големия внос на риба и рибни продукти в Европейския съюз е необходимо да насърчаваме както местния риболов, така и местното производство на аквакултура. Необходими са ни по-добри методи за улов, за да осигурим устойчиво и сигурно съществуване на живите организми в нашите морета. Трябва да разширим заедно с това и отглеждането на аквакултури. Необходими са ни по-задълбочени данни и по-интензивни проучвания защото без тях няма да можем да вземем правилните решения за в бъдещето. Прекомерната бюрокрация и недостатъчно познаване на материята са причините, които ни пречат да разглеждаме заедно екологичния и економически аспект, въпреки че те не си противоречат. Благодаря. Господин Ром, Ромева и Роеда е следващия. Благодаря. По въпроса с хамсията. Искам да кажа колко важен е този въпрос, не само за сектора, а и за отношенията между Европейската комисия, съвета и парламента. И искам да подчертая, че зелените подкрепят предложенията, които са подадени от комисията. Начина за из експлуатиране на запасите. Не бива да се мина цифрата 0,3%, т.е. ние сме съгласни с комисията по въпроса за общия допустим улов. А също сме съгласни с ограничението от 25%. Смятаме, че е разумно, защото искаме като цяло да третираме проблема, да ликуваме, а не да действаме като в съдебната медицина, едва когато нещо се случи. Благодаря. Сега господин Кум за две минути. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, моето изказване е, е свързано с регламента за забраната на селективното изхвърляне на Писия и Калкан в Балтийско море, пролевите Белтен и Оресунд. Тук не става дума за самия регламент, а става дума за две изключително вкусни риби, от които европейския пазар има спешна нужда. Тук за пореден път става ясно научно-изследователските среди и професионалистите от риболовния сектор да работят заедно, за да може да се опазят риболовните запаси, но да се оцени по подходящ начин прилова. Колегата Кробарчик е свършил отлична работа и предвижда съответните ограничения. Член 15а трябва задължително да бъде включен в регламента. Чухме какво каза докладчика. Той го каза съвсем ясно. Това е наша обща цел и успяхме да я постигнем в комисията. Трябва да намалим прилова. Има видове риби, сред които писията и калкана, с които се ловят и а, маломерни екземпляри и други видове, които могат да бъдат изхвърлени живи в морето. Това може да се постигне чрез използването на по-добри риболовни уреди, които а, осигуряват такъв селективен а, улов трябва да вземем предвид и изменението, което настъпиха в този регион риболовните запаси смениха своето местообитание, както и местата за хвърляне на хайвер. Параметрите обаче не бива да се намаляват, защото в противен случай ще използваме риболовните запаси само за производство на храна, което не е наша цел. Благодаря. Благодаря, господин Кун. Сега давам думата на госпожа Родос. Äh, Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Дамнаки, много се радвам, че тази седмица обсъждаме четири толкова важни регламента в областта на опори, че можем да ги приемем и че можем да се произнесем в областта в, на аквакултурите и че успяхме да се разберем с съвета по този въпрос. Но по отношение на две, двата регламента за многогодишното планиране не можахме да стигнем до консенсус. Спорихме много за управлението на запаса от Хъмсия. Мисля, че сега вече планът изглежда много добре. Радвам се, че междувременно и ЕНП която няма повече предложения за изменение, осъзнала колко е важен въпросът. Надявам се, че утре те ще гласуват заедно с нас. Има обаче един тежък проблем, който има между наши съветът. Повечето държави членки се а, отказват, за разлика от мнението на своите юристи, да приемат компетентността на парламента да участва в съвместното вземане на решение и това цяла година след влизането в сила на Лисапонския договор. Според мен това е чудовищно. Затова предложих на нашия председател да напишем общо писмо до европейските министри, отговарящи за риболова. Ще бъда много щастлива, ако в следващите дни успеем да постигнем единство, за да демонстрираме демонстрираме единението на парламента. Ние просто няма да търпим пренебрежението на съвета. Благодаря, госпожо, Родост, мистер Хатштън. Благодаря. Аз подкрепям линията на господин Галахър в неговия доклад и ще гласувам съответно утре, когато стигнем до гласуване. Искам да кажа, че принципа за многогодишно планиране е много смислен, защото дава възможност да се планират разумно дейността и на рибарите, и на отрасъла. Но като цяло има някои много отрицателни аспекти в рибарството и в начина на планиране в Европейския съюз. Защото някои народи, някои страни, които имат определени интереси, трябва да имат възможности сами да взимат решения. Тук се раз... дискутира въпроса за изхвърлянията. В Шотландия се счита, че тези изхвърляния са директно резултат от е, разпоредбите на европейските закони. И смятам, че в комисията трябва да се отчете този въпрос, трябва да се избегне или да се реши е, скандала, като се променят някои от разпоредбите. Благодаря. Сега господин Мато Адровер, две минути. Благодаря, господин председател. Аз ще се спра на два от докладите, чието крайен резултат е положителен пример за това какво трябва да се направи, какво не трябва да се направи. Първият доклад е за хамсията. Това е пример за това как не трябва да се случват е, нещата. В момента по тази тема се разрази спор относно правомощията въз основа на Лисабонския договор и правните основания. Изобщо не се говори за това, кое е добре за рибите, за риболовната промишленост и запасите ние жертваме цял един сектор, навлизайки в дискусии за многогодишния план, който не води до никакъв резултат. Рибарите, които ловят хамсия, справо се оплакват от административните бариери, които поставя пред тях този план те ще пречат и на бъдещата работа на сектора. Той ще продължи да бъде в несигурна ситуация. За това трябва да излъчим, комисията трябва да даде положителен сигнал. Положителният пример е за чуждоземните неприсъстващи в района видове. Комисията, парламента и съвет успяха да се обединят около едно и също мнение, без да изпадат в големи противоречия. Е, този консенсус предвижда не само една добра дефиниция за съоръженията за аквакултура, но създава добри предпоставки за работа на сектора, ограничава бюрокрацията, тъй като на нашите граждани вече им омръзна да се борят с тази бюрокрация. Важно е административните процедури да се намалят до необходимия минимум. Е, тъй като бюрокрацията изключително затруднява упражняването на каквато и да било дейност. Добър сигнал е намаляването на бюрокрацията не само за сектора, но това трябва да бъде и наша непрекъсната цел. Благодаря. Давам думата на господин Санчес Преседа. Господин председател, госпожо комисар, Искам да кажа нещо по е, докладите Гробарчик и Фереро. Първо, да ви поздравя за първото четене на тези важни регламенти, които трябва да адаптират политиката към новите условия. Ограниченията, които в момента действат в Балтийско море, са много важна мярка за адекватното управление на ресурсите и запасите. Този фокус може да се разшири и върху другите води, прилежащи към общността. Освен това е много добре, че Европейския съюз сега вече работи с дефиниции и оперативни условия за, аква, за съоръженията за отглеждане на аквакултури, като приспособява процедурите за вземане на решения към Лисабонския договор. Господин Гадек за две минути. Господин председател, госпожа комисар, скъпи колеги, първо искам да поздравя на колегите докладчици за техните доклади. Много се радвам, че парламентът прие на първо четене двата многогодишни плана за експлоатация. Парламентът е, участва в съвместното взимане на решение за хамсията. Е, тук се касае за един вид, е, който, при който нещата могат да се подобрят дългосрочен план. Взето е предвид и изхвърлянето на ловена риба в морето, контрола на риболовните кораби трябва да бъде уеднаквен в различните държави. Поздравявам господин Галахър, защото той е, е написал един доклад, който позволява един устойчив риболов на Атлантически сафрит, при който имаме ОДО, позволяващ устойчиво развитие на запаса. Важно е, за мен лично е много важно да помогнем да се установи относителна стабилност Докладчикът още веднъж подчертава, че трябва да се борим с изхвърлянето на ловена риба в морето. Е, съвета поставя под съмнение нашето участие в определенето на многогодишните планове. Е, трябва да се реши този проблем, тъй като многогодишните планове са отрешаващо значение за устойчивия риболов. По този начин можем да преработим и да реформираме общата политика по рибарството и в тази връзка поздравявам господин Глобарче, който казва, че не е реалистично да забраняваме е, цялото изхвърляне на риба в морето. Това трябва да се прави селективно. Е, давам думата на господин Милано. Благодаря, господин председател. За една минута не могат да се обхванат и четирите доклада, но искам да кажа по-специално за доклада Фереро, защото биологичното разнообразие трябва да бъде императив за всички правни инструменти в нашата риболовна политика. Сегашният компромис е резултат от много добро сътрудничество с господин Ферера, който взе предвид всички наши съображения – особено по отношение на подобряването на стандартите, строгия контрол, установяване на норми. А специално контрола трябва да бъде наистина много строг, за да не се влушава положението в нашите морета. Много добре работихме и по отношение на защитата на биоразнообразието защото по този начин е най-възможно е, да опазим своите запаси и да ги накараме да се възстановят. Надявам се, че в рамките на реформата на опор всички тези изисквания ще бъдат съблюдавани и ще получим един единствен упростен регламент за аквакултурите, който ще улесни нашите а, процедури. Председателят преминаваме към спонтанните изказвания. Виждам, че са се записали няколко души. Благодаря. Първо искам да благодаря на моят колега Грубарчик за сътрудничеството. Мога да кажа, че нещо много важно се отразява в доклада. Комисията иска да излезе с пространен план за писията в Балтийско море. От много години ние настояваме за такъв всеобхватен план за управление на плоските риби в Балтийско море и комисията не реагира. Защото трябва да има една обща система за управление на вида писия. Това е много важно за балтийските рибари, включително и за полските рибари. Така че е, Европейската комисия трябва да обърне внимание на този проблем. Господин Краули. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците, особено на господин Галахър. Две неща ми обръщат внимание, като слушам дискусията тук. Първо, че цялата работа за създаване на възможност да се даде различен отдух за един и същи вид е много погрешна. Аз съм против това. Второ, за изхвърлянето. Трябва да имаме някакъв начин да се нормали... да се въведат норми. Как точно, защо трябва да искаме да се връщат обратно в морето? Нека да бъдат разтоварвани и да се сложи цена на целия улов, защото по този начин ще спрем и огромния внос от далечния изток на а, риба, която всъщност а, ние можем да ловим. А по този начин ще има полза всички. Благодаря, господин Краули. Сега господин Грифин. Много е добре, че Европейския съюз се опитва да запази застрашени риби. Обаче, преди да се поздравяваме, нека да не забравяме, че много други разпоредби за рибарството се радваха на голям провал. Реално, защитата на рибните видове е много по-ефективна, ако се извършва на местно ниво или от страните членки, а не от европейските демократи. Просто трябва да се прекрати системата за квота, за изхвърляния, а да се сложи горна граница на улова, така че всичко да може да се консумира. Трябва също така да има система за размяна на квотите, така че да не се дава възможност да се спекулира. А рибарите трябва да са тези, които имат отговорност за квотите и те да са тези, които могат да разменят квотите. Благодаря. Господин Кели. Господин председател, аз не съм специалист по въпроса, но идвам от остров и знам, че риболова е изключително важен за всички хора, които живеят по брега. И тук се направиха някои много удачни коментари, именно за това колко е глупаво да има различни е, квоти и общо по стимул за един и същи вид. Това, което казва господин Гара, е, Галагер е логично. Затова очакваме реакцията на комисията и то на базата на научни данни. А по отношение на изхвърлянията, трябва да се борим повече за развитие на аквакултури, и трябва да има възможност на гражданите да се предлагат всякакъв вид риба. Господин Отън. Аз се опитвам да изчисля колко струва общата политика за репарство на великобританската економика. И горе-долу цифрата е 3,6 милиарда на година. А като се сметне и по-скъпата храна, става 4,7 милиарда. А за бюрокрация, изпуснати възможности безработица, още 2,8 милиарда. Тоест, общо сметката е 11,1 милиарда. А индустрията на рибарството е абсолютно разсипана. Хиляди работни места са загубени в самото рибарство и съответни придружаващи индустрии. А пък не можем изобщо да сметнем каква е цената за хората. Така че общата политика за рибарството е пълна катастрофа. Изхвърлят се мъртви риби в Северно море с тонове и реше... разрешението е да се остави политиката на Европейския съюз, да се остават страните членки да управляват своята политика и да се възвърнат националните е, дейности по рибарство. И сега господин Кортес Ластра, моля. Господин председател, комисари, голям процент от нашето население се издържа с риболов има намерение да се въведе устойчиво управление и този план има подкрепата на сектора, който се нуждае от стабилност. Бих искал да се обърна към комисията с искане да бъде а, оттеглено това предложение. Много ви благодаря, казва председателя. Сега дава дум, давам думата на комисар Даманаки. Бих искала да благодаря на почитаемите членове на парламента за тяхното участие. Дискусията наистина бе интересна. На първо място бих искала да реагирам на казаното госпожа Рага от страна на ЕНП, а също така и на другите депутати, по отношение на институционалните проблеми, с които се сблъскваме, става дума за новата институционална среда по силата на Лисабонския договор. Трябва да си призная, че прилагането на Лисабонския договор породи и даде ход на една нова ера. Искам да кажа съвсем ясно, че комисията разбира и подкрепя идеята парламентът да има участие по отношение на управлението и това е съвършенно ясно в нашето становище, такава е нашата позиция. Наясна съм, че има реакция на тази позиция спрямо позицията. Някои държави членки заеха много твърда позиция, така че ние ще трябва да намерим едно решение. Тук в противен случай няма да можем да прилагаме тези дългосрочни планове за управление, а на тях разчита нашето бъдеще. Ние не можем да прилагаме нова политика, само в краткосрочен план. Така че трябва да преодолеем този блокаж. Ще се постарая да намеря някакво решение. Чрез тристранна среща, може би, ще предложа и на парламента и на съвета да седнем, заедно да помислим какво решение можем да намерим, да постигнем някакви компромиси, но тези компромиси трябва да ги постигнем във възможно най-кратки срокове, защото по този начин не можем да продължим. Тези планове за дългосрочно управление сега са блокирани, необходими са ни някои нови предложения и това ще бъде изключително важно и за пелагичните запаси, а те са изключително важни. Планове необходимо е да бъдат готови и ние изчакваме, за да можем да вземем институционално решение. По отношение на участието на другите групи, тук приветствам приноса на господин Левин, господин Арсенис. Всички те представляват своите групи. Съгласна съм с тях, че ние се нуждаем от планове за управление в дългосрочен план и също така научни съвети. Това са исканията на нашите риболовни стопанства. Но искам сега да ви кажа, че ние обсъждаме възможността за някакъв ясен образец а, и трябваше за 5 години да бъдат закрити, не, извинете, не за 5, но за няколко години тези стопанства и това ясно доказва, че е невъзможно да продължим с твърденията, че можем да обърнем гръб на научните становища. Необходимо е да намерим а, някакво обобщено решение. Намерението ми е да продължим с усилията това ще бъде една от насоките на реформата на в областта на рибното стопанство и не, няма достатъчно голяма яснота по отношение на научните становища, тъй като не разполагаме с достатъчно а, данни. Искам да спомена и господин Грубарчик. Много са важни техническите мерки, които той споменава. Те са от изключително значение за нашата политика. Искам също така да подчертая, че не е необходима а, политика по отношение на писията. И що се отнася до изхвърлените количества риба, много сме говорили за това. Необходимо е да вземем смела позиция и не можем да си позволим да изхвърляме рибата обратно в морето, при положение, че тя е толкова ценна. Не можем да си позволим да правим това повече. Това е било решение, когато имаше огромни запаси в нашите води, но сега сме изправени пред истински проблеми и не можем да изхвърляме рибата обратно в морето. Необходимо е решение. Приветствам предложенията като например да се изплащат компенсации на а, рибарите, можем да намерим решения. Но това, което е нужно да направим е чрез тази реформа на политиката да постигнем някаква цел за отказ от тези количества риба, които се изхвърлят. И трябва да вървим в тази посока. Последен коментар, господин председател, ще направя за аквакултурите и проблемите там. Е, трябва да ограничим обременяването на системата, преодоляването на пречките. Напълно съм съгласена с докладчика и всички други, които взеха думата по тази тема. Правим усилия, това е което мога да кажа. Искам също така да подчертая, че ще засилим а, усилията за научни изследвания в областта на аквакултурата, тъй като е необходимо да постигнем а, напредък по масовото производство на този вид продукти. Ако аквакултурата ще се превърне в една альтернатива на рибното стопанство. Благодаря. Комис... Господин комисар, сега давам думата на нашите докладчици, госпожа Билбао. Госпожо комисар, преди всичко бих искала да ми отговорите ясно. Възнамерявате ли да отстъпите на съвета и да признаете проблема с признаването на правомощията на парламента, съгласно Лисабонския договор? ние в момента искаме, госпожо комисар, да отговорите дали ще отстъпите пред исканията на съвета или не. Защото в отрасъл на рибното стопанство е, има нужда от план. От е, две години работим с научните институции, с комисията е, в стремежа си да определим правилата за експлоатация. След това е отрасъл, в който се благодарение на мерките миналата година бяха, имаше 7 000 тона в улов в повече и едностранно беше решено да се прекрати риболовът, защото са достигнати горните граници. Отрасъла иска от нас да приемем прозрачни правила. Аз работих много сериозно за да се издаде такъв план. Приемането на този план ще позволи да избегнем някои неясни, необясними политически решения по отношение на квотите. От години живеем в неясноти. 21 век трябва да бъде века на яснотата. Рибарите в Европа искат ние да поемем своята отговорност. Един доклад, публикуван от един баски научен институт, да доказва, че има много повече аншла, ще има повече аншла до, до година. Затова искам вие да ни дадете ясен отговор, госпожо комисар. Господин Галахар. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията и на колегите за приноса им. Господин Калагър, може ли да говорите в микрофона, ако обичате? Така че благодаря на комисаря, на комисията, на колегите за приноса на различните комисии, на моите съветници, на на, на по-техническо гледна точка има известни разделения дали трябва да има повече контрол или не. 207 е министра трябва да обсъдат този проблем и се надявам, че здравият разум ще вземе превес. Знам, че Госпожо комисар, имате проблеми. Вие казахте, че ще търсите прагматично решение, но от... наистина трябва да бъдем прагматични и оттам, и оттам идва трудното. Искам да се обърна към социалистите. Аз бих пред... кажа, че ще подкрепиме това тяхното изменения. Що се отнася до НЕП и изменение номер 7 за найчийския риболов, всички подкрепяме това. И... Но имайте предвид, че ако днес подкрепите някои предложения, които са просто неуместни и ще трябва да продължите и в бъдеще да бъдете последователни. А от научна гледна точка това е абсолютно недопустимо. Но Многогодишните планове са от огромно, жизнено значение, за да може този отрасъл да се е, развива. Така и се надявам, че ще подкрепим един доклад, около който може да се обедним. Господин Гробарчик. Благодаря, господин председател. Бих искала още веднъж да благодаря на всички докладчици и на докладчиците в, в, в Сянка. Господин Ферера, госпожа Кун за помощта и за техния принос към моя доклад. Надявам се, че този доклад ще ни позволи да намериме някакво реш... решение като решението, решението или решенията трябва да бъдат да имат регионално значение и регионален тенък. Господин Ферейра, бих искал да благодаря на всички колеги за тяхните добри думи, но нека да кажа няколко думи за многогодишната програма, както и за <clears throat> измененията, които представих от името на Обединената левица. Изменение 7, според нас, не уточнява спецификите на отделните а, флоти. А, там мисля, че треб, когато а, определяме допустимия улов, трябва да определиме как, за каква е за къде е рибата, каква е, каква е целта, защото за найчийския риболов няма нищо общо с промишления риболов. И защото Сънайчийския риболов има за цел да предоставя пресна риба на пазара, докато промишления риболов има за цел да захранва хранително-вкусовата промишленост. Не съм съгласен с казаното господин Галагер е, относно е, ресурсите в различните зони по край Знечийския риболов е по крайбрежието, докато промишления риболов се извършва в открито море. И мисля, че управлението на запасите трябва да вземат предвид спецификата на самия риболов. като се вземат предвид, разбира се, екологическите последици, но и социалните последици. Приключихме с дебата по този въпрос. Доклада ще бъде гласуван утре след 11.30. А сега минаваме към следващия.